наистина много сериозно погледнаха на тази работа. Е, толкова, е, това, че те са толкова много, е, сочи, съвпада с критиката, която току-що направих. а като положително ще кажа, че много хора проявяват интерес ние да имаме един разумен, прием, една разумна, приемлива и приложима политика по рибарство. Е, мисля, че е, това е което, извода, който направих от множеството изменения, които са направени. Отново благодаря ви за тях. Благодаря, госпожа Родост. Благодаря за свършеното до тук. Е, благодаря за това, че си направихте да изчетете стотици изменения по време на вакансията. Съчувствам ви. Мисля, надявам се, че докладчиците в е, Сянка в, по време на четирте задания, които сте набелязали, ще могат да се преборят с всички тези изменения и да се стигне до някакъв е, работен или работещи компромиси. Така че като стигнем до, е, до коледа, да можем да гласуваме Мога ли сега да чуя всички е, докладчите в е, сянка? Госпожа Фрага от името. Е, От името на НВ. Да, и аз е, тази година четох изменения, сигурно не толкова ентусиазирано, като госпожа Родост, но голяма част от тях, хилядата поне, които бяха представени от колеги. Сега, анализът на изменение по изменение няма да правим, защото има анализи за... Анализите са въпрос на вкус, разбира се. Тези, които бяхме автори на изменения, трябва да ги прокараме в собствените политически групи, защото и тук има разнобой на мнение. Важното според мен е да определим как ще действаме, каква ще бъде процедурата, към която ще се продържаме, за да може да стигнем, ако не по, до най-добрия, до, то поне до най-малко лошия резултат. Искам да уточня следното. Аз за момента не съм получила никакво компромисно изменение. Тя казва, че ги е изпратила, освен ако не ги е пратила днеска сутринта, откакто не съм си в кабинета, за... не съм получила нищо, искам да кажа. Така че не мога да се произнеса за компромисните изменения на госпожа Родос. Това първо. Второ, абсолютно необходимо е за да можем да работим по тези компромисни предложения, да ги имаме всичките. Аз няма да работя по една част, това го заявявам най-отговорно, а ще, го, ще работя по всички е, взети амблок, защото ако някъде е, отстъпя, на друго място искам да натисна. Така че моля, госпожо Родо, да ми ги пратите всичките компромисни изменения. Е, едно по едно няма да ги обработвам и със сигурност няма да се произнеса едно по едно и на парче, защото искам да имам общ поглед върху нещата. Моля да го вземете предвид. Това е становището на моята група за процедурата на работа. Освен това, има вече определен график на работа, график на заседания и наистина риболовният сектор чака на нас. Очаква да прокараме в крайна сметка тази реформа, но важното е тази реформа да бъде обмислена, а не урбушката да тръгнем да приемаме реформи само и само за да спазим времето. Наистина е важно да се стигне до краен задоволителен за всички резултат, особено предвид разнобоя на мнение, който съществува. Казала съм вече на госпожа Родош, че аз съм абсолютно склонна да работя, да отстъпвам там, където е необходимо, но с пак повтарям, че ми е нужно за това да имам всички компромисни изменения амблок. Ако не се справим до 9 октомври, ще бъде на 19. Важното е резултата да е задоволителен, а не да се спази срока. Аз работя и аз имам вече приготвени предложения за компромисни изменения, които отразяват не само моето лично мнение, но пак повтарям, не мога да се произнеса, защото нямам изходния материал. И така, няма сега да изразявам моето лично мнение. Моето лично мнение вече е изразено в компромисните изменения. Госпожа Родо се запозната с него. Сега обаче искам да попитам по въпроса за регионализацията. Изяснили ли сме си, изяснили ли сме си позициите? Тук са най-многото подводни камъни. Тук ще бъде трудното решение. Благодаря ви, господин председател. Приключих. Thanks, Mrs. Fraga. Mrs. Благодаря, госпожа Лювен. Uh, благодаря. Господин председател, благодаря на госпожа Родос, uh, докладчика, за uh, всичките положени усилия, това с което се е занимавала през лет, летната вакансия. И аз няколко дена съм се занимавала с измененията и наистина Очаквам да видя компромиси в крайна сметка, защото съм напълно съгласен с това, което каза за госпожа Родес. Има много изменения, които а, целят едно и също, просто трябва да се опитаме да ги структурираме и да ги обобщим преди да започнем да разискваме документа. Понеже има такъв огромен брой изменения, и вече се разгледаха някои от основните въпроси. Не мисля, че можем да навлизаме в подробности преди да се стигне до компромисни изменения. Трудно е, просто са твърде много измененията и нещата, до които се отнасят. Искам само да подчертая, че групата на зелените е доста ангажирана както и вие, както и а, докладчиците в сянка, както каза и госпожа Фрага, добре е да се запознаем с компромисните изменения, за да а, си създадем една цялостна картина. Склонни сме обаче а, да следваме такъв подход, какъвто а, предложи докладчика. Това е което иска да кажа. Госпож... Господин Хъчин. Хачтън. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря и на докладчика за това, че ни запозна и с графика. Доста е амбициозен, като се има предвид обема на материала, който трябва да прегледаме. Спомням си преди 10 години колко много време ни отне да постигнем компромиси. Тогава си мислихме, че има много изменения, които се предлагат, но това е нищо в сравнение с сегашните. Трябва да се опитаме на заседанията с докладчиците в Сянка да отбележим напредък по постигане на компромиси, защото времето е, времето е ограничено. Това е много отговорна задача. Този път трябва да излезем с правилното решение – а не да откриваме наново дебатите по тая реформа, които се водиха преди а, няколко години. Трябва този път да постигнем нещо, което да действа, макар и, макар и да а, може да се наложи да се отклоним малко от графика. Важно е обаче да не пропиляваме тая възможност и да свършим нещата както трябва. При разработването на политиката за управление на риболова, всъщност не почваме от тук, докъдето сме стигнали. Почваме от самото начало, от нищото. И много от е, важните изменения трябва да са свързани с децентрализацията на процесите, за да можем да уловим максимално добре потенциала и ползите от децентрализираното вземане на решение. Сега в тези изменения, които се предлагат, е, се виждат различни степени на ентусиазъм и амбиция за това докъде да се стигне и в какви срокове. Стотина изменения, които са една дребна част от общия брой изменения, а са насочени именно към децентрализацията. Така че да се даде повече власт на онези европейски нации, които най-пряко участват в процесите на риболова. И това определено е правилният път. За това, за това съм против много, много от предложенията на комисията, които залагат твърде много на централното вземане на а, решение и до усложняването на общата рамка, а не Така че а, държавите членки е, могат да, отделни държави членки могат да играят много важна роля в е, бъдещето на риболова. Аз мисля, че определено трябва да децентрализираме максимално процесите, да насърчаваме а, е, държавите членки да си сътрудничат тези, които споделят а, морски басейни, за да могат да разработят свои собствени функциониращи а, системи за риболов и рибно стопанство. Така можем само да запазим рибарските общности. В крайна сметка всички към това се стремим. После, за, след всичките заседания, които трябва да проведем, се надявам да достигнем до положителни резултати, без да протакаме твърде много. И още, още веднъж трябва да кажа, че се надявам, че този път ще успеем да създадем една система, а не просто да отметнем работата, за да се върнем към нея след 5 или 10 години. И да се чудим защо пак се налага да се занимаваме с това. Защо пак а, общата политика а, в Европа се е провалила. Благодаря последния докладчик в а, Сянка, е господин Ферера. Благодаря. Господин председател, Нямам много какво да кажа на този етап, защото действително ще трябва да изчакаме да се постигнат компромисните предложения за изменения. Едно нещо обаче все пак бих искал да вмъкна, а именно това, че Опитът ни показва, че твърде често в много важни области на упор, комисията излиза с предложения, които в крайна сметка се оказват от голямо значение за крайния резултат. Много е трудно да се внасят фундаментални изменения в първоначалните законодателни предложения на комисията. Предложенията на комисията, според нас, са много далеч от решаване на проблемите в рибарството и риболова. През последните 30 години разполагахме с една централизирана политика за риболова и именно това ни доведе до тук. Мисля обаче, че е, имаме капацитет, имаме потенциал да създадем нещо ново, нещо много по-различно от това, което предлага комисията. Предстои да водим дебати сега в парламента, макар и в известни е, граници е, да можем да се разпрострем, но все пак съм много доволен, че ще работим по този вариант. Но е, аз съм леко скептично настроен, както и други колеги, по отношение на това какво ще успеем да променим от предложенията на комисията. Трябва да работим по график, който е доста напрегнат, защото работата е спешна. Обаче не бива да допускаме а, това важни а, теми от дебатите а, да остават незабелязани не бива на всяка цена да се опитваме да а, придвижим нещата а, толкова скоро. Както каза госпожа Фрага, а, трябва да разгледаме тия 2500 изменения. А, това обаче ще отнеме време и няма как иначе. Трябва да, подго... да подходим а, демократично. За съжаление не дойде този документ по-лесно. Сега сме твърде притиснати от времето. Но още веднъж искам да кажа, че в крайна сметка изглежда, че ние нямаме властта да внасяме фундаментални изменения в онова, което се предлага от комисията. Всичко, което се казва, е много хубаво, но не мисля доколко е възможно това. Да, ще можем, ще можем да внесем известни изменения, ще съм доволен и ако успеем да променим положението с прехвърляемите риболовни концесии, но съм скептично настроен по отношение на други неща. Радвам се и от това, което каза господин Хъчтън. Основното, основното, което трябва, трябва да целим в новата сегашната реформа на ОПОР е максимално децентрализация – а не, не на там а, са насочени предложенията за изменение на а, комисията. Никак даже. Та така. Макар и да са внесени 2500 предложения за изменения, не мисля, че с тях ще успеем да отклоним а, особено пътя, който е предприяла комисията. Песимист, песимист съм, скептично гледам на нещата, но мисля, че така стоят в действителност нещата. При все това обаче е съм готов да си сътруднича с всички. Господин Дейвис, благодаря, господин председател. Мисля, че дебатите ще са доста продължителни, но а, като гледам това, което до сега сме получили, първоначално, а, наистина е плашещо. А, обема е плашещ. А, тъ, трябва да разчитаме на докладчика а, да покаже лидерските качества, да достигне до компромиси. Също обаче трябва да си дадем сметка, че ако трябва да постигнем сериозен напредък в политиката, тези компромисни предложения трябва да са обединяващи. Трябва да обединяват стремежите, които не веднъж сме чували в нашата комисия. Трябва ни устойчивост, възможност за възстановяване на запасите. Само така ще се осигури продължителен успех в рибните стопанства не можем да си позволяваме опростенчески компромиси. Компромисът обаче е, трябва да се радва на общата подкрепа на комисията, но същевременно трябва да отговаря на целите, които сме си поставили за тази реформа. Един въпрос искам само да повдигна от е, всичко това, което се споменава в измененията. И това е нещо, което е в сърцевината на реформата на опор. Става въпрос за постигането на целите за максималния устойчив улов. Да, всички, то ясно е, че искаме да постигнем максимален устойчив улов или добив, добив но въпросът е до кога? Остава ли е, срока 2015 година? Това трябва да се разгледа, водят се е, дебати. След това, Като постигам като устойчивост, всъщност какво се опитваме е да постигнем в количествен план? Да снижим обема на а, обемите или така че да могат да се възстановяват естествено, или да ги държим на нивото а, точно на максималния устойчив а, улов. Това е важен въпрос. После това, което е добавил съвета. Да, искаме да постигнем максимален устойчив улов, обаче кога, тогава, когато това е възможно, казва съвета. Ама какво означава това? Това, са, това, са, това е една фраза, която дава свобода на политиците да се измъкват от а, правно задължаващи ангажименти. смъртността при рибите трябва да бъде ограничена, а това, което министрите всъщност са е да си оставят възможност да не изпълняват това. А всъщност в техни ръце са усилията. Те могат незабавно да постигнат максималния устойчив улов и да намалят смъртността, като намалят риболовните усилия. Ако оставим тази формулировка тогава, когато това е възможно, ако не убедим, ако не накараме съвета да си промени позицията, още през декември всеки един министр ще е, е, има чудесна възможност е, да си тълкува тази разпоредба според това как е удобно на съответната страна. Да, има прецеденти, сега се опитват е, допълнително да разширят тия е, прецеденти. Но в крайна сметка, поради такива дребни формулировки, общата политика в областта на риболова в крайна сметка ще се разпадне. Това, което трябва да направим е да задължим министрите и всичките нас. Трябва да създадем обвързващи изисквания за постигане на максимален устойчив а, улов. И накрая едно дребно предложение. Да, естествено трябва да се постигнат компромиси, те трябва да се постигнат в парламента, но каквото и да постигне в парламента, след това допълнително ще се е, преговаря и договаря с съвета. Така че, за да успее парламента да повлияе на съвета, е, трябва да имаме много силна позиция за преговори. Трябва да е ясно обаче от сега, че ще трябва да жертваме неща. Сега пак по въпроса за това, тогава, когато това е възможно, предлагам да се обърне тежестта на доказване, а, това да приеме съвета, да кажем, постигане на максимален устойчив улов до 2015 година, освен когато това не е възможно. Благодаря. Господин Санчес Преседо. Много благодаря. Благодаря на докладчицата всъщност, най-напред на нея, защото смятам, че 2600 изменения са много изменения, т.е. почти невъзможно е човек да ги обработи всички и да стигне до компромисни предложения. Поздравления за усилието и Разбира се, не трябва да я притискаме и да й позволим, дори ако е наложително поетапно да действа, защото със сигурност работата на един етап ще бъде подготовка за успеха на работата при следващия етап, така че не смятам, че трябва да изискваме от нея да ни представи целият пакет наведнъж. И така. Аз бих препоръчал да сме гъвкави тук в изискванията си. За мен друго е важно. За мен са важни общите насоки. Смятам, че реформата на опор трябва да бъде на първо място обща политика в областта на рибарството. Общо е важната дума. Не смятам, че децентрализирането е равнозначно на регионализирането. Тази политика в областта на рибарството трябва да си остане европейска, обща. Стандартите свързани и с рибните запаси, и с бранша в социалното му и економическо измерение, трябва да продължат да бъдат обща отговорност. По въпроса за максималният устойчив улов, без съмнение, това трябва да бъде сред първите ни приоритети. Но, когато имаме цел, трябва да имаме съответно пътна карта, както и възможности и ресурси за постигането на тази цел. Не трябва само да записваме нещата на хартия с гръмки думи, без след това да се превръща в реални практически действия, които да имат реална политическа, които да имат реална практическа подготовка със съответен инструментариум и съответен график. В противен случай просто бихме затруднили и объркали нашите събеседници. Освен това трябва да разполагаме и с данни, с статистически данни, които да ни позволят да вземем отговорни решения. Така че предлагам да работим с реални данни, а не само с виртуални такива, които да превръщат реформите ни само в писани такива, а не в реално прилагани опор трябва в максимална степен да отразява правилата на вътрешния пазар. Не трябва да представлява изключение. Не може опор да бъде различна и не свързана с всички останали европейски политики. И това трябва да бъде една от главните насоки на нашата реформа. Сега по въпроса за бракуваната риба, за освобождаваната обратно в морето риба, тук трябва да работим и трябва на първо място да признаем, че има такава освобождавана, бракувана, уловена вече риба и трябва да се намери разрешение на този въпрос. Ако не искаме да има бракувана риба, това на първо място трябва да бъде признато и след това да се ограничат възможностите за създаване на пазар на потребление на такава бракувана риба. И е така, още нещо, което смятам, че е немаловажно, свързано с риболова и с маломащабния риболов, по-точно и маломащабната аквакултура. Те имат социално измерение, защото са част от спецификата на европейските крайбрежни региони и са свързани с екологичното измерение на нашата дейност. Затова не бива да го губим от поглед и съответно да включим цяла специфично посветена на това глава в опор. Благодаря, казва председателя господин Стивенсън. Благодаря много, господин председател. Два въпроса искам да засегна. Първо това, което каза Крис Дейвис. Е, е, съвета на юнското сезание реши че те ще търсят да търсят е, максималното устойчив улов до 20, 2020, там където е възможно. Е, колкото до прилова е, до 2020, аз смятам, че тук трябва да се включи смъртността при рибите и това ни отдалечава много от цифрите, за които ние говорим. Ние говорим за максималния улов до 15 и за прилова до 2020, там където е възможно а, не за да спорим с тях, но ето, че не това иска комисията. И това трябва да изясним по време на е, обсъждане на измененията. Трябва да внимаваме да не се, да не се получи някакъв неочакван и нежелан резултат. Е, защото ако, например, постигнем е, е, максималния улов е, до 2020 във всички рибни стопанства в Северно море с изключение на треска, и тя остане е, препани камъка е, или е, остане е, в който, е, в който има пресищане, тогава е, това ще се отрази на е, улова на всички останали видове, докато се стигне до максималния устойчив улов. Така че да не е, изпускаме от внимание именно нежеланите последствия, когато обсъждаме тези въпроси. Друг въпрос, свързан с графика този блокаж, пред който сме изправени по многогодишните планове. Това го обсъждахме на заседанието на координаторите сутринта. Блокирането от страна на съвета е, да видим как това ще се отрази на графика ни. И след казаното от господин Хачин, е, трябва много да внимаваме е, как действаме с, по графика, защото ако е, навлезем на второ четене, е, без да е взето решение до е, края на следващата година, е, мига в е, който преминем, стъпим 2014, няма да имаме правна база за реформиране на е, опор. И както се случва е, обичайно, всичко ще се срине и работа, три годишна работа ще отиде на вятъра, ще е отишла на вятъра. И тогава ще трябва ние да е, се е, да приемем новото законодателно предложение на комисията ще да излезе с ново законодателно предложение, отново три години, отново разисквания в парламента. Не можем да е, си позволим това. Е, така раз... чуват се слухове доста упорито тази сутрин, е, че поради е, ударението, което поставаме всички ние на регионализацията, както коректно каза господин Хачин, че има а, членове в, колег, в колегиума, които а, биха искали да а, приемат този график поради тези причини, да спрат а, регионализацията. Защото ако допуснем минимално регионализация в опор, следващото, което ще поискате е в а, ОСП. а, а това не, не е желателно. Така че да внимаваме, да не им направим услуга и да помогнем на тези, които искат да дерайлират графика ни. Трябва много сериозно да работим, за да гарантираме второто четене в края на тази година. Госпожа Льовен. Благодаря, извинете, че отново взимам думата, но понеже толкова се говори за максималния устойчив добив до 2015, ако е възможно, няколко коментара. Първо, е, нека всички да имаме предвид, че постигането на максималния улов и е, е, задържане на запасите на едно безопасно равнище е едно задължение от Конвенцията на ОНЕ за морето. Това е правно разписано задължение от 1994 година. Има държави членки, които се ангажираха с това отново през 2002 2 в Еханисбург на Еко е, форума. Но нека да ви припомня, че е, е, това лято имаше отново в Рио де Жанейро конференция за устойчиво развитие. Нов ангажимент от всичките, всички държави бе е, поет е, да се постигне максимален устойчив улов. Е, е, urgently, е, неиз, не, неотложно, спешно. Това е новата дума, която се явява в текста. И когато държавите 2002 се споразумяха в Ханес Йоханесбург е, и казаха там, където е възможно, те не очакваха, че Европейския съюз през 2012 ще каже, е да, ама за нас не е, е, това не е постижимо е, не можем да постигнем максимално устойчив улов, е, кой, ние, най-богатите държави в света. Е, така че е, е, трябва ресурс допълнителен за научислателска дейност, контрол и така нататък. Ясно, но срамно би било за Европейския съюз на този етап не може да изпълни задълженията си, които са правно задължа, задължителни от 94-та, чрез, кои, които са преповторени и поети отново на редица международни конференции и най-пресната е от Рио. Преди преди два месеца. Е, така че там, където е възможно, е, и това е, означава много неща за развиващите се държави, последствията са различни, означава различно от това, което е за Испания или Швеция и така нататък. Не можем да кажем, че не трябва да го направим. Трябва да го направим, за да покажем на света, че, че можем. Благодаря комисията. Gracias, presidente. Благодаря. Господин Пеняс взима думата. Поздравления на вашата парламентарна комисия за толкова интересните предложения за изменения, впечатляващи като брой, впечатляващи като творчески подход. Комисията анализира всички ваши предложения за изменения и ще продължи да ги анализира, когато се получат във вид на компромисни и такива. Нашите цели като Европейска комисия са вече определени, но сме гъвкави относно тяхното практическо измерение. Тоест, нямаме никакви предварително установени идеи, а сме, с, от, сме открити към начина по който ще постигнем целите. Това е отношението, което ще имаме по време на работата си по вашите изменения. По въпроса за максималния устойчив улов, вие знаете каква е нашата позиция, просто искам да потвърдя, че напоследък получихме свидетелства за това, че преди 4 и 5 години някои от рибните запаси бяха на изчерпване, а сега в резултат на нашата работа чрез прилагането на механизмите за максимално устойчив улов, които в крайна сметка позволяват рибният запас да се запази и поднови. Следователно, ние се питаме дали да продължим или да се откажем. Би било неразумно да се откажем от тази толкова печеливша стратегия на момента. Това дава резултат и колкото повече такива резултати постигнем, толкова по-добре. Това е нашето становище по въпроса сега за освобождаването обратно в морето Риба или така наречения прилов. За нас това също е важно и вие го знаете. Много от предложенията за изменения са в именно тази посока. И трябва да се проведе просветна кампания и това вече се прави под давление на вашата парламентарна комисия. Нашето становище е кристално ясно. Приоритете. и приоритетно искаме да приемем график за работа за елиминиране на този прилов графикът да бъде ясно уточнен и правно обвързващ, задължителен, с други думи. И за тази цел, вече сме го казвали, пак го повтарям, определено няма да сме твърдоглави, ако позволите, ще приемаме идеи и ще работим гъвкаво. Сега, по въпроса за основният инструмент на нашата опор – Чул съм и от вас, че подкрепяте това виждане, а именно между институционното споразумение с съвета за разпределението на отговорностите и задълженията в многогодишните планове. Тези многогодишни планове за действие са от изключително значение за нас и аз предлагам сега открито и прямо помощта на комисията в този смисъл ако имате нужда от техническа, от експертна помощ, определено може да се обърнете към нас в търсене на задоволително решение. Позволете също така да зачекна въпроса за регионализацията в отговор на казаното от депутат Стивенсън. Европейската комисия няколкократно е заявявала, че е за за регионализиране в рамките обаче на Лисабонския договор. Лисабонския договор и неговите разпоредби са естественото ни ограничение в този смисъл. И с, с оглед на глобалните насоки на съвета от миналия месец и юни, главната цел в областта на регионализиране до известна определена степен зависи от други институции, не от Европейската комисия. Европейската комисия е положително настроена и ще обсъди всички творчески предложения, които пристигнат стигнат до нас в този смисъл. Единственото ни ограничение, единствения ни таван е Лисабонския договор. Друго нещо, което е важно за нас, а именно да не забравяме, че тук правомощията ни са споделени е, общностни и държави членки. И всички проведени до момента проучвания показват, че за да неуспешни в областта на рибарството и аквакултурата, е разумно държавите членки да изработват планове за действие, като, например, даването на разрешителни за работа в областта на аквакултурата и така нататък. Тоест, нека да не забравяме, че каквото и да направим на европейско равнище в областта на аквакултурата, то няма да се увенчае в успех, ако държавите членки не го въведат в практика чрез стратегически планове, които да разрешават затрудненията, които се поставят в крайна сметка на национално равнище, когато опрем до аквакултура. И това са накратко казано принципите, принципите на нашата позиция. Позицията ни продължава да бъде открита. Благодаря. Госпожо Родост, благодаря. Господин Пеняс, каза председателя, дам думата на госпожа Родост. Благодаря много стана пределно ясно и от тази дискусия, че всички колеги много сериозно е, вземат е, темата и че ние всички желаем в крайна сметка да постигнем един добър резултат. Аз ще се е, опитам е, да се спра на няколко от е, въпросите. Госпожа Фрага, няколко от вашите предложения за изменения е, прочетах с е, много добронамерено, с удоволствие и смятам, че е, мислех си, че не това са най-големите ни проблеми. Но от 20 юли всичките изменения на отделните езици ги имаме вече преведени е, е, и ни чакат. Сега е, да се очаква компромис по всички тях на, на този етап е твърде много. Е, е, ще трябва да се работи е, малко по малко. Това ми е предложението, както и преди. И трябва е, всички неща, по които няма кой знае какво разминаване и голям конфликт. Разбира се, ще вземем предвид мнението на колегите това там, където няма големи търкани и раз, разминавания, максимално бързо да придвижим. През цялата реформа, за да се осъществи цялата реформа, трябва да разглеждаме всичко като един цялостен проект. И бих искал Мога да ви помоля. Аз съм последната, която иска, настоява да се кове желязо, докато е горещо. Тоест, би трябвало всички да сме удовлетворени, да, да, да, да работим така, че да създадем нещо, което да е удовлетворява всички. Е, аз е, е, не мога да искам от моите сътрудници повече от това, което дават до сега. Те работят до, по нощите, но от себе си, от самата себе си, аз самата очаквам моите сътрудници, не могат, могат да очакват от мен да се лиша от вакансия, но аз не мога да очаквам от тях да направят същото. Дали в политическите групи, в секретарията или от собствените си сътрудници, не мога да очаквам да дадат повече от това, което дават. От сутрин до вечер работим, за да се изработят компромиси и ви моля за раз проявите разбиране. На 12 септември няма да имаме текста на масата, все още готов. Е, моля за вашата подкрепа е, е, за това, което остава да се обработи, да се обработи след 12 септември. Е, кол... Няма да влизам, е, да нализам в политическите аспекти, централизация или така нататък. Ние е, трябва всички сериозно да помислим по това, да разгледаме текста за всички тези важни неща. Имам множество предложения, така че съм оптимист, че ще намерим решения. Колкото до мен лично, е, би било е, контрапродуктивно. Е, това, което направи света през юли е контрапродуктивно, защото много изменения е, не бяха прияти. Смятам, че съвета в крайна сметка трябва да, е, да, възприеме, да ни възприеме сериозно, да си даде сметка, че ние сме една е, институция, която работи сериозно по тези неща. Ние възприемаме техните идеи. Нека сега да, да, да с известна сдържаност да изчакаме и да видим какво ще ни сложат на маста на следващата диалог. Значи, всичко по принцип е, всичко, което, на което не можем да повлияем, тъй като комисията се окопала, е, там, е, какво ще кажа, вече две години и половина работим интензивно заедно и мисля, че всеки от нас е наясно, че ние и приятелствата би искал да наложи своите, своята позиция по отношение на комисията и съвета. Ние сме една самостоятелна институция и мисля, че можем върху това да стъпим и да работим добре. Сега, в отговор на Крис Дейвис. Да, не може в този етап да се каже това. Крис го каза ясно от съвета, ще зависи от съвета какво ще кажат скъпи колеги, е, от е, гледна точка на... Е, имам сигнали от немските риболовни рибопроизводители, риболовци, какво очакват от нас, но ние би трябва наистина да дадем на съвета да разбере, че ние сме в състояние да работим както трябва. За мнението на Стюарт ние е, наистина е, имаме, е, сме поели задължението да се вместим в съответните рамки и срокове. С 2014 и 2015, да, е, това обаче ми се струва нереалистично и не може да е сериозно. Е, този е, план график, аз предложих план график, според който до юли да внесем до началото на лятната вакансия да внесем всички изменения преведени и готови. Сега не бих, помолих да се удължи срока е, ще удължим срока, ще се наложи, е, когато е, и поне за мен е ясно, че това ще се наложи. Затова апелирам към всички вас. Ние имаме задължение към хората от сектора, които очакват от нас е, наистина е, трябва да се напънем малко повече и да е, пожертваме някой друг част от личното си време, но трябва да го направим, т.е. трябва да стигне в пленарна зала още тази година. Това е моята цел и ви моля да ме подкрепите. Обедена съм, че ще го направим. Предложението ми е сега да обработим това, с което имаме, по което има почти консенсус а, а препани камъните да останат, а, когато а, за момента, в който всичко друго е изчистено и на масата. Надявам се, това е моята програма минимум. Очаквам това до следващото ни заседание. Благодаря. Изчерпихме тази точка на дневния ред. Минаваме към следващата за изменение на регламента 2371 на съвета относно опазването и устойчивата експлуатация на рибните ресурси в рамките на опор. Предложение на комисията пратиха ни го и помолиха да действаме бързо. Бързо действахме. Докладчикът ни, господин Хътчан, Хъчтан, действа бързо. Поздравления за това и сега му давам думата за представяне на проекта си. Благодаря, господин председател, за уводните думи. Не е никак изненадващо това, че комисията най-накрая официално излезе с това предложение и а, всъщност си призна, че първоначалният график а, за реформата на опор а, няма как да се изпълни. Това предложение на комисията цели да удължи а, а, срока от 12 месеца с още 2 години. Аз съм подходил а, много критично, както знаете. Винаги съм подхождал критично към а, общата политика в областта на риболова. Рядко виждам положително нещо в нея и а, през последните години, когато съм бил член на тая комисия, е, рядко съм се съгласявал с Европейската комисия. Така че сегашното ми съгласие, съгласие може да е, е шокиращо. Защото съм съгласен с Европейската комисия в зеления е, книга, в която казва, че 12 режима от 12 мили може да бъде а, разширен в доклада от 2002 година, в който се казва, че режимът е стабилен и се прилагат по задоволителен начин правилата, могат да приемат. Това обаче не означава, че няма място за подобрение. Но трябва да кажа, че когато а, дадете на държавите членки възможност да управляват режима сами, той действа добре. И наистина там той може да се задълбочи, да се разшири. Дори, дори се изкушавах да предложа да се превърне това в постоянен режим, защото в миналото съм гласувал в подкрепа на а, този режим. Също така се изкушавах да включа, а, включа изменения, които да разширят а, зоната от 12 мили. Защото при предната реформа на ОПОР се занимавахме именно и с това. Този конкретен доклад обаче, е, в крайна сметка прецених, е, не е подходящото място за официално предложение в този смисъл. Е, това трябва да залегне в дебатите за общата реформа на опор. Надявам се, че в това принципно положение ще получа вашата подкрепа. И така, освен а, като сложим на страна това, което казах, това е личното ви мнение, в доклада си предлагам да се приеме удължаването на 12-те мили зона, продължаването на този режим с още 12 е, години, но разбира се, предстои да разискваме въпроса и ще се опитаме да достигнем до компромиси. Благодаря. Господин господин Феррейра и господин Фрага са се заявили за участие. Да, благодаря. Благодаря на господин Хечтън за свършената работа и искам обаче отново да се разгранича от неговите изводи. Съгласна съм, че точките, в които приемаме предложението на комисията и точките втора и трета, които с становище на парламента, което предоставяме на комисията и на съвета, смятам, че не им е тук мястото, а по-скоро трябва да дойдат в регламента на госпожа Родост. Сега, дерогацията за 12 мили е свързана с принципа за свободен достъп, принцип водещ за Европейския съюз. Сега обаче изглежда, че има общо споразумение, по силата на което трябва да се запазят, а не да се разширят тези 12 мили, както иска господин Хъчтен. Стигнато е до споразумение по всяка вероятност и аз мятам, че е добре добро решение да го приемем. Затова не искам тази дерогация да бъде постоянна и изобщо не искам да се приема разширяването като опция. Това би означавало, че анулираме принципа за свободен достъп, а пък аз и много други смятаме, че свободният достъп трябва да се поддържа. Така че по точки 2 и 3 ще гласувам против. Разбира се, съм за две годишното разширение на този, увеличение на този срок, както е, всъщност знаем всички, в края на годината изтича сегашното споразумение и това го има предвид и самата Европейска комисия. Благодаря. Сега господин Феррери има думата. Eu queria saudar o colega o e e trabalho que nos... Благодаря. Благодаря на господин Хъчтън. Поздравления. Аз съм на противното на госпожа Фрага мнение и съм напълно съгласен с неговото предложение. Освен това, така както е представено в началния си вид предложението, ни дава възможност да поискаме от комисията да излезе на свой ред с предложения. Сега, дали това ще се включи в е, бъдещия текст на опор, е, на реформата на опор, това е друг въпрос. И ако това е така, тогава ще имаме право ние на официално участие с предложения. Аз самият съм правил такива предложения за ограничаване на тази изключителна зона на достъп 12 мили. Надявам се, че предложенията, които се съдържат вече в този дух в самия доклад на госпожа Родус, ще се увенчаят с успех. Нека, нека да видим дали можем дори с допълнителни предложения да участваме, а не само с тези, които вече са застъпени. Когато има нещо положително заложено, трябва да го използваме и да го експлуатираме до максимална възможна степен. Според мен дори трябва още повече да се увеличи, да се увеличи количеството на тази размера на тази изключителна зона, не само 12-те мили, които в крайна сметка са континенталният шелф. Какво им се случва, например, на островите, които нямат континентален шелф? Аз дори не съм за 12 мили, а за 100 или за 200-250 мили. защото има рибни и бентностни запаси, които се намират там, които се нуждаят от протекция, защото там се, все пак се извършват риболовни рейсове. Големите морски държави естествено нямат, не са на това мнение, защото за тях това е, меко казано, неизгодно и те искат да има свободен достъп навсякъде. в някои конкретни свои части европейската политика в областта на рибното стопанство дава резултат, в някои не. Не виждам какво лошо има тези отрицателни моменти да бъдат поправени. Така че аз съм за този подход. Особено когато става дума за децентрализиране и отново регионализиране, не винаги всичко е лошо за това, което се върши с такъв един децентрализиран метод, имам предвид. Защо да не го приложим и тук? По въпроса сега за предложението госпожа Родос да го включи в своя доклад. Моля наистина това да се случи и тя да вземе предвид предложенията. Моето предложение е едно от тях. Моля да не го забравяте сега. Благодаря. Briefly, chairman, um... Съвсем накратко ще се изкажа. Струн Стивенсън вече спомена факта, че координаторите е, започнаха да разглеждат въпроса за това какви средства да използваме, за да окажем натиск върху съвета за, по посока на дългосрочните планове за управление. Опитахме се да помислим за евентуални доклади, които да се а, напишат, колкото и да дразни това а, съвета, като разбира се съберем а, подкрепата на всички политически групи. Въпросът ми е това такъв доклад ли е? Сега, да, трябва да се разшири зоната от 12 мили, но дали това трябва да бъде времево разширение? Не съм сигурен. Мисля, че трябва на всеки 3 месеца да да подаваме подобни е, доклади, докато някой министър не се, не се сети, че е, всъщност няма комуникация с парламента. Та, това имам, което искам да отправя като предупреждение. Да, можем да продължим сегашното законодателство, но нека да се съгласим на 3 месеца или 6 месеца, а не на 2 години. Да, знам, че това ще създаде несигурност и някои трудности е, за нашите избиратели, но това ще затрудни и съвета. Така че мисля, че това е доста сериозен лост е, за упражняване на натиск. Е, това е просто една идея. и Искам да изразя някои опасения във връзка с това, което чух до сега. Благодаря, господин Девис. Комисията има думата сега. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Да, разбира се, ние искаме да поздравим докладчика за доклада. Винаги е приятно да видим ваш доклад, който да подкрепя поне в заключенията си предложение на комисията. Също така отчитаме и критиката, критиката която чухме и вече ни беше известна от страна на господин Хъджтън двата момента, в които призовава комисията за, да действа, да, аз мисля, че е, това са въпроси, които трябва да се разгледат в контекста на общия регламент, а не тук. И аз това сега мога само да заключа, че смятам, че предприемаме много сериозна крачка към своевременното, навременното приемане на доклада. Благодаря. Благодаря и сега господин Хърчтън да приключи, да обобщи. да, съвсем накратко ще се изкажа. няма, как, няма как да съм изненадан от това, че на госпожа Фрага не и харесват втора и трета част от заключенията. Нека обаче да посоча, че може да е станало недоразумение. В трета част не се казва, че 12-те мили трябва завинаги да се, е, да се продължат. Просто казвам, че трябва да се продължи периода на прилагане на е, зоната от 12 мили. Естествено, че има райони, в които може да се намали е, физическата площ на защитената зона. Но, от 83-та година в силата регламент и е единствената част от общата политика, която е организирана с фиксиран крайен срок. Сега, дали да водим дебатите за принципа на равния достъп? Мисля че, мисля, че в това се състои едно от основните, катастрофалните, е, един от основните недостатъци на е, общата политика. Именно пренебрегването на това. Та, е, да, след като кажем. Като кажем, че няма нужда да се запазва 12-те мили, защо изобщо, защо изобщо да не си спестим цялото това усилие? Но вече казах, мисля, че е, това ни дава възможност всъщност да направим нещо смислено а, в реформата на ОПОР. Надявам се обаче е, колегите да подкрепят а, е, цялостно а, доклада. В него призоваваме комисията да действа. и мисля, че е съвсем уместно и е правилно да запазим, да запазим а, зоната от 12 мили. като обаче очакваме от комисията да а, разгледа внимателно въпросите, които повдигам в част 2 и 3. Ние обаче също така трябва да отчетем, да признаем нуждата да се продължи а, периода на действие. Благодаря ви, господин Хъчтан. На 12 септември стича срока за, предоставяне, за представяне на изменения. И така, минаваме към девета точка. Възможностите за риболов и финансови средства, предвидени с погодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия. Да ви кажа само, че това го обсъдихме, всъщност комисията ни го представи през юли месец, обсъдихме нещата тогава, след това получихме сведения от съвета, че на 18 септември ще се подпише този, тази спогодба. Госпожа Фрага иска думата, не, не иска за сега, за след малко. И така повтарям, на 18 септември се предвижда да се подпише този тази спогодба и докладчика господин Кристенсън ще ни представи доклада. Благодаря. Благодаря, господин председател. Партньорството между Европейски съюз и Гренландия по рибарство е, вече датира от много години и е важен кръглен камък в сътрудничество между е, Европейски съюз и Гренландия и е, въобще е сътрудничество с е, е, скандинавските е, рибарски, е, риболовни стопанства. Е, това Целта е за положителни резултати по мерки, които са свързани с рибарство, научно-изследователска дейност, обучение на, на персонал и контрол. По този начин да се постигне устойчивост на гренландския рибарски отрасъл. Новия протокол предвижда финансов принос от Европейския съюз е, на стойност 17,5 милиона евро годишно. Е, годишно. Включва годишното количество за достъп до риболов е, на стойност 15,1 милиона и конкретно сума от 2,7 милиона евро година, годишно за подпомагане и прилагане на секторната риболовна политика в Гренландия. Според новия протокол, Общия комитет съместния комитет ще реши за рибните, риболовните възможности в следващата година, отчитайки научното становище и нуждите на риболовната индустрия и минимума е, риболовни дейности в Гренландия. Според нас, е, според мен сегашното е, споразумение за сътрудничество е, за партньорство е добро. До сега тази, тези, тези спогодби са били много полезни за двете страни. Приветствам този протокол и научното становище е взето наистина на сериозно. Новия протокол включва опростяване на редица е, технически аспекти. Обеден съм, че положителният е, ефект от е, мерките за подмагане на сектора за местната економика и местните общи, общности, особено по отношение създаване на работни места, ще се подобри в дългосрочен план както е, оценява и комисията. Е, смятам, че парламента трябва да получи възможност за е, по е, непосредствено последяване на изпълнението на многогодишната е, секторна програма. Освен това, представители на Европейския парламент, е, които е, в качеството си на наблюдатели би трябвало да имат възможност да присъстват на заседание на, общи, на съвместния комитет. В заключение аз препоръчвам да, се съгласи, да приемем с съгласие, общо съгласие протокола. Благодаря. Следващия. Е, да, това е един. Е, благодаря за този обхватен доклад. Ние сме съгласни с текста така както е предложен. Е, комисията по финансите и бюджетите също дала зелена улица на този текст, но комисията, разбира се, трябва поставя един въпрос, а именно е, Когато погледнем възможностите на Европейския съюз и съответните е, суми, които се изплащат е, от фонда за концесиите и развитието на риболовната политика в основа на европейски директиви, във всички случаи нещата така ще протекат, ще има излесни разминавания. Например, 2200 тона риба се очаква да бъдат ловени в Гренландия всяка година, 48 тона от трети страни Европейския съюз. Европейския съюз с нашия договор всъщност до 2012 е, ще получи е, правото на 32, е, 32 тона дълго, дълбоководни риби. Сега в момента нямам точна представа за това е, колко милиона евро е, сме предвидели в последния е, протокол, колко сме приели да платим, сега с 70,8 и 26 тона е целта. Това е добре, е залегнало в документа. Преди бяха, мисля, че 32 тона. И ме интересува каква е връзката между тези две числа. Нашите, нашите сметки пряко за Гренландия Русия и възможностите за улов, е, разминаванията, е, които излизат е, проектите за рибарство. Рибарството е вече автономно се управлява от Гренландия, не съвместно с Дания, т.е. перспективите имат собствено за рибарство, са под собственото управление на Гренландия. Ето защо мисля, че това трябва да се отчете от Европейския съюз и съответните контроли да се провеждат върху е, докладваните е, обеми. Е, това е моето изискване. Освен да, това, извън тази забележка, съм съгласен с е, договора, е, с текста на договора. Госпожа Фрага, благодаря на докладчика. Много балансиран доклад. Едно общо един общ коментар и след това няколко въпроса към комисията и към докладчика. На първо място, в гренландския случай спогодбата е много пластова, многостранна, като Марокко, Мавритания и Гвинея Бисал. Така че виждам един двоен аршин. Даже в момент, в който се подписва подновяване на споразумението продължава да има тази разлика с някои други многостранни споразумения, като тези, които споменах. Сега, по въпроса за разпределението на квотите, не винаги се използва в достатъчна степен от държавите, тъй като в повечето многостранни спогодби се прилага следният режим. Ако не се използват квотите от държавите бенефициери, комисията ги преразпределя, а тук самите държави бенефициери си ги преразпределят. Това защо е така? И нещо, което смятам, че е още по-страшно дори, е свързано с финансовите средства корабопритежателите, например, в споразумението с Мавритания, например, цифрата възлиза на 40%. Освен това са включени някои канони и други видове данъци. Както посочва самия докладчик, в предходното споразумение разпределението бе 85 на 15. Сега обаче, ако имаме предвид, че каноните, тези данъци за достъп се поддържат, няма на покачване, то тогава цифрата става 90-10. Какво е обяснението на комисията, че понякога корабопритежателите участват с 10, а в други предложения, като в случая на Мавритания, тази цифра е възлиза дори на 40. Защо има такива големи разлики между, между еднотипни споразумения за риболов? Защо в Гренландия корабопритежателите плащат толкова малко 10. И така, минавам по-нататъка към въпросите, които искам да задам. В случая с така наречения снежен рак, зададох го този въпрос, не ми се отговори. Така нареченият снежен а, рак – винаги фигурира в е, е, риболовните споразумения с Гренландия. Не се използва обаче това, защото Гренландия дава тази възможност и един единствен кораб иска споразумение, иска квота. Само, че когато точно този кораб реши да ловува, се закрива по, за превенция, за профилактика риболовния басейн. Същото се случва и с някои писиеви риби. Много странно е, съвпадение. И в момента даже се създаде едно смесено дружество, което ловува в 12-те мили на Гренландия. Защо комисията не взима мерки по този въпрос, особено сега, когато корабът, който е проявявал до сега интерес към този вид рак, така наречения снежен рак, защо комисията не се произнася по този толкова интересен случай? И другият ми въпрос също го задавам отдавна по въпроса за разпределението на разрешителни се казва, че системата не винаги действа много добре, защото европейските корови трябва да искат повече квоти от тези, които всъщност им трябват. 17% от квотата се плаща, но не се използва. А пък ако не се използва, не си получават прито обратно. Така ли не, че обаче са задължени да искат за добиване на разрешение една определена бройка, въпреки че след това не я използват изцяло. Т.е. има някаква грешка в началното договаряне. И това са моите въпроси. Надявам се, че този път ще ми отговорят. Не питам за първи път, няколко пъти питам, никога не получавам отговор. Благодаря. Председателят сега има думата госпожа Льовен. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Доколкото разбирам, тази спогодба функционира доста добре. Има допълнително и преимущество за Гренландия в много отношения. Пред, предлага преимущество, но нещо, което ме смущава доста е Изявлението в доклада на господин Кристос Черня има е, сведение, че е, треска, гренландски халибът и червена риба са, е, не, не са на устойчиво равнище на експлоатация. Когато погледнем на е, страницата на консулта, научните консултантски е, съвети, е, моите притеснение се засилва. Е, е, значи, ако погледнем протокола, той съдържа треска е, е, от рубрика Сибария 1 така както разбирам аз, да ме коригира комисията, има известно объркване между крайбрежната треска и дълбоководната треска но нещата върват така от много време и аз не виждам е, това да отговаря, е, е да допринася за устойчивото е, риболов в други части на света, от гледна точка на Европейския съюз. Когато става дума за е, пелагични запаси на червена риба, тук нямаме никакъв, е, никакви планове за управление е, максималния устойчив улов, е, биомасата са неясни, не, не неизвестни, няма план за управление, няма оценка, няма референтни точки, т.е. много индикации има, че там има свръхулов и не виждам как можем да включим този, тези видове в протокола, като държим на устойчивостта все пак. Когато говорим за гренландския халибут, там запаса е под биомасата, в момента е 55% от биомасата и устойчивия улов, така че ако се придържаме към принципа да се лови е, само е, свръх е, запасата от рибата, това не отговаря на, на числата. Общ план за управление се въвежда постепенно тази година, но гренландския халибут нараства запасите му много бавно и това е един дълго, един рибен вид с дълга продължителност на живот и той ще стигне зрелост след много време, така че не смятам, че трябва да включим този вид е, преди е, запасите да се достигнали максималното устойчиво равнище и е, сигурно равнище. Значи има нова, нова вежена гренадиер 100 тона в новия протокол. Това го нямаше в предишния протокол. Не разбирам точно кой вид от гренадиер е този специално, защото има много видове. Гренадиер СПП не е нещо, което в консулта... научните съвети, е, по което те им дават становище, но колкото разбирам, гренадиер общо взето винаги е дълбоководен вид, бавно възпроизвежда се, бавно е, расте нара, нарастващ е, вид. Може би комисията е, би могла да ни обясни по гренадиер кой от видовете е и защо сега го въвеждаме тук в момент, в който е, все по така осъзнателно разбираме колко са уязвими тези, дълбоко, тези дънни видове, дълбоководни видове. Благодаря. Благодаря. Сега комисията има думата. Good morning, uh, Mr. Добро утро, господин председател. Първо, позволете да поздравя докладчика за доклада и за свършената работа по него. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Въпросите, отнасящи се до положението с е, е, кайманите – Знаете по принцип, че презентацията бе представена от комисията миналия път и доколкото си спомням, е, това е сегашния финансов пакет за Гренландия и за е, отразява и пазарните тенденции за съответните запаси. Също времено отчетахме искането на Гренландия за увеличаване на финансовите помощи. Е, този пакет всъщност е резултат от е, преговорите е, по този вид риболов. Колкото до баланса и принципа, който се отнася до е, тези е, споразумения за партньорство, по рибарство. Те, е, в тях се споменава особения характер на Гренландия и тъй като се намира тя в северното част на полукълбото, тук отношенията са малко по-сложни. Имаме много обмен и търгуване на квоти с други държави между е, Нор... Е, Норвегия, Исландия и Фарерските, острови. Е, този обмен на квоти е, се явява, се набива на поглед, когато се вгледаме в споразумението за прилагане и изпълнение на спогодбите. Колкото до приноса и лицензионните такси, Разбира се, комисията винаги се опитва да се придържа към съответните принципи, както бе е споменато и в заключенията на съвета, тези лицензионни такси трябва да са много справедливо налагани. Сравняваме тези партньорски спогодби с други споразумения в региона, включително тези с Норвегия, Исландия и Фариорските острови. И резултата от лицензирането, който имаме там, всъщност всъщност е, е, води до е, съответния е, баланс между е, спогодбите е, в региона и извън региона, отчитайки сложността на този регион. Е, сега е, трябва да отбележа по другия ви въпрос, че е, е, поддържаме е, този снежен рак и нивата. Е, защо? Защото имаше много силен натиск от една държава членка, именно Испания. Е, взехме предвид е, техните, е, че в миналото използване, експлуатация била много ниска, сега този пакет за преговори, макар и ограничен, бе запазен, колкото до техническите въпроси. Е, по време на изпълнение на сегашния протокол водихме редица разговори с Гренландия за това как да е, решим техническите проблеми, свързани с това, но да ви припомня, че това е споразумение между е, Европейски съюз, Гренландия и Дания и би трябвало наистина да се съобразяваме с законите и разпоредбите в Гренландия, която става дума за този вид риболов и тези рибни видове. Колкото до положението и това, което ви смущава, свързано с запасите и особено тези, които споменахте, ако погледнете сегашната, сегашното предложено ниво на запасите в новия протокол, виждате, че трите вида, които се споменават там, застрашени вида, новия протокол е занижил нивата, квотите са значително занижени – комисията винаги се опитва да е, се придържа към устойчивостта на запасите и тук нивата залегнали е, в този протокол е, са именно за тези запаси. За треската малко по-подробно може би знаете, че на заседанието на съвместния комитет, на всяко заседание, поставяме въпроса и е, това споразумение обаче не е различно от други, защото всяка година заседанието на, на на е, съвместния комитет ние определяме квотите за следващата година. Е, това е, е по силата на регламента за ОДО и е, квотите. Е, това е първото, което трябва да се каже. Второ, на всяко заседание на съвместния комитет през последните няколко години винаги въпроса с треската и конкретните планове за управление, корекциите, ограниченията е, в даден срок и география географския район също се включват, е, е, което дава гаранции за Европейския съюз, е, че там тези видове ще ги има. Е, колкото до другите, е, колкото до пелагичната червена риба, знаете, че е, имахме такъв план за управление миналата година. Той бе прият миналата година и по принцип следваме, тъй като сме страна по договора с НИАФ, ние следваме техните препоръки, препоръките на научните съвети и гледаме наистина да, да, действията там да отговарят на техните препоръки. В новия протокол вие основателно казахте, че план за управление се готви в момента, защото ние, ние настояхме Гренландия да предостави такъв план. Е, тъй като е, сме е, крайбрежна държава, ние всъщност зависим от Гренландия, Норвегия, Исландия, и, които ловят този вид риба. В протокола има бележка под линия, която се отнася до този конкретен вид и там се казва, че какви са ограниченията за улов и които, които трябва да отговарят на многогодишния план. Е, това е гаранцията, която получихме. Повтарям, това са примерни квоти, е, които се решават всяка година на съвместно заседание през ноември е, и Комисията Европейски съюз отново разглежда актуалния съвет от научните съвети, за да коригира съответните квоти. Това е колкото до Гренадиер, е, едно кратко пояснение. Гренадия е, съществуваше и в предишния протокол, но се споменаваше като прилов. Е, и според регламента так и ОДО винаги е фигурирала там. Единствената промяна сега е, че тази риба е подведена под различна рубрика, тъй като квотата за прилов е свързана с известни процентни ограничения според общата, според ОПО подбор. Е, е, този, е, този вид се използва главно за обмена с Норвегия, обмена на квоти с Норвегия. Това е от нас шестена за момента. Благодаря на докладчика за доклада и за свършената работа. Благодаря. Госпожа Фрага има думата. Може би лошо съм се изразила. не чух отговор на въпроса, който най-много ме вълнува. Ако не бъркам, а пък аз често бъркам напоследък с Европейската комисия, значи ако не бъркам, ми се струва, че ясно чух от тях, че намерението им и така се оказа в много партньорски споразумения за риболов. И имам пример. Последното и прекрасно деяние с Мавритания. Това за прекрасно е иронично. Питам, значи, за това какво трябва да платят корабопритежателите. Ако всеки път трябва те да плащат повече, а ние по-малко, кажете ни го ясно, за да го запишем. Питам за Мавританското споразумение, споразумението за партньорство с Мавритония. Питам защо в този конкретен случай участието на корабопритежателите с парично измерение е все по-малко и по-малко. Преди беше 15 предвид на това, че данъците продължават да са същите и увеличението на финансовото участие също върви нагоре, защо тогава това, като плащат корабопритежателите, плащат по-малко? Защо сега изведнъж в случая с Гренландия нещата са точно обратното? Моля да ми обясните, защо с Гренландия стоят нещата по друг начин? Благодаря. Благодаря, моля комисията да даде ясен отговор. Въпросът беше ясен. Okay, thank you for the question. Uh... Благодаря за въпроса. Сега, по принцип, е, таксата е, за корабособственика е, е занижена малко. Както споменах, трябва да огледаме контекста на тези споразумения, по които работим, тъй като става дума за северната част на континента, където са в сила и други споразумения и това е в духа на тези съществуващи спогодби. Това не са непременно партньорски споразумения. Колкото до 40% запаси, които се обменят по тези споразумения, това е, ролята на тези такси е, е, е нов елемент, който се бе въведен 2007 година за Гренландия е, и колкото до другите споразумения, които има ЕС в Съюза, такова задължение не фигурира там. Това, което се опитвах да кажа е, в предишния си отговор е, че предвид е, съществуването на е, съществуващи спогодби, където няма лицензионна такса и други, където има, е, тук бе потърсен баланс между тези съществуващи спогодби и нашите партньорски спогодби. Господин Кристерсен, имате думата за заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за е, коментарите. Благодаря и на комисията за отговорите на някои доста технически въпроси, които аз е, щях да се затрудна е, да обясна. Разбира се, и както господин Кун спомена, броя на видове, които продължат на улов е намалял, но това е поради прекомерното ловуване на е, червен, на камбала, на, на камбала и червена риба и треска Разбира се, следващата година ще направим така, че научния съвет, съвета от научните съвети ще, ще се вземе предвид, за да е устойчив улова. Както споменахте, контрола върху риболова не е вече в правомощията на, на Дания, но това е, е не е така. Ние държим контрол. Гренландия изнася пряко към Европейския съюз, но това попада в правомощията на, на Дания. Все още Дания контролира това. Разбира се, още няколко аспекти не получиха отговор тук, но смятам да стигнем до отговора в процеса на сътрудничество. Благодаря ви, господин Кристенсен. Срока за изменение е 12 септември на обяд. И така минаваме към 10-та точка за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Водещ докладчик е групата на зелените тук – сега обаче ни интересува представенето на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, наистина това предложение цели да усъвремени регламента с оглед на Лисабонския договор. Няма изменения за сега в регламента, просто да ви припомня, че се предвижда комисията да изготви доклад през 2013 година на вниманието на парламента и на съвета и ако е необходимо да направи предложение за усъвременяване. Тоест, какво ни вълнува тук, просто да го приведе в съответствие този регламент с Лисабонския договор договор. През октомври месец се очаква да сме готови с така наречената лисабонизация. Сега давам думата на колегата да ви представи подробностите. Благодаря. Както казахме, наше предложение. Нашето предложение има за цел да е, хармонизира нашия аргумент с новите условия за е, съвета за е, функциониране на Европейския съюз, които влязаха в сила на 1 декември 2009 година. Този договор въвежда нова система от актове, изпълнителни актове за правомощията на комисията. Те сега са разделени е, в две групи, е, делегиращи е, и актове и изпълнителни актове от това е две, от, по силата на параграф член 290 алинея първа и втора. Лисабонския договор включва ангажимент да се преразгледат допълнителни, предишни прияти от съвета закони, които сега подлежат на съвместно вземане на решение тези, макар е, тези изменения се отнасят много тясно до, до правомощията по силата на предишния регламент и след задълбочен анализ ние ние е, разграничихме няколко делегиращи правомощи и няколко изпълнителни, 14, 7 делегиращи и 14 изпълнителни. Е, това е, е само хармонизация, няма съществени, същностни изменения. Всички те са в, е, е се отнасят до регламента. Само ще посоча няколко от е, направените предложения. Първо, които се отнася до създаване е, е, списък на несъдействащи трети държави. Този списък е, преди бе одобрен, приен от съвета по предложение на комисията. Предложението на комисията ще си остане, но приемането от съвета не отговаря на, на, на промените в е, Лисабонския договор, така че комисията предлага това правомощие да бъде е, изпълнително за комисията е, като твърди, че е, по същество този акт е, е, предполага изпълнителни правомощия и за да ефективно да се откликне на искането относно е, риболова в Европейския съюз, ние смятаме, че е уместно е, това да остане е, за комисията, правомощие на комисията. Втория въпрос, който е, искаме да посочим е, е неотложните мерки. Те е, бяха в същия вид и в предишния вид на регламента, но е, след Лисабонския договор смятаме, че за да е, отговорим на същността на тези мерки, ние ги, е, трябва да ги променим, да ги превърнем в времени мерки. Е, отново обаче е, тази промяна е, не е, е по същество, това е само хармонизираща мярка и е ограничена във времето. Последният въпрос, който ще засегна е член 52. Той предполага общо изпълнително правомощие за комисията. Това обаче вече не отговаря на Лисабонския договор но член 52 вече се използва от комисията е, при предоставяне режим за е, е, схемата за ратификация на рибни продукти, които се получават от малки съдове и необходимостта да се адаптира тази схема за сертификация към да се електронизира, да се адаптира към тези системи в други държави, трети държави, за да може това да функционира на практика, комисията прие регламент е, е, и е, делегирани правомощия за е, тази упростена е, схема за сертифициране. Трябва да ви припомня, че това бе включено, необходимостта от такава, е, такава схема бе включена в регламента. Това са за малките любителски съдове, за да се насърчат трети държави да се включат в тази система. Това беше целта. Като второ правомощие е, адаптацията на схемата за сертифициране към електронните системи на трети държави. Тук комисията предлага изпълнително правомощие, за да от да е в е, съзвучие с това, което вече е постигнато по трите е, е регламенти, е, прияти от комисията за, за е, изпълнителните актове. Предложението бе от 21 юни и автоматично бе предадено на съвета и парламента. Да ви припомня само, че тук не става дума за съществено изменение, просто техническа корекция, техническа промяна и както каза госпожа Ене, е, промяната по същество ще последва след е, доклада за оценка, който бъде финализиран и ви бъде представен. Благодаря. Надявам се, че това е приемливо за Европейския парламент. Госпожа Льовен, имате думата вие. Uh, uh, Благодаря. Господин председател, искам да информирам комисията, че господин Ромева, колегата, ще е докладчик по този доклад. За съжаление, обаче той днес не успя да дойде на заседанието, но очакваме в бъдеще всички да вземем на участие. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Госпожа Фрага, да. Гледам тук, отгоре-отгоре, и имам пак един въпрос свързан с, с спешните мерки. В тези спешни мерки, изпълнителни спешни мерки, имам три въпроса, но ще продължа сама да работя, да видя дали мога да си изясня но все пак да ви кажа, че не съм много съгласна с началното предложение на комисията, но го казвам просто така информативно. Вярно е, че и аз не съм много подготвена. Ще продължа да работя преди да ги формулирам в окончателния им вид. Благодаря. Благодаря на комисията. Сега минаваме към точка разни от дневния, ред, от дневния ред. Аз нямам нищо. Госпожо Фрага, ето ви, пак ви давам думата. Да, благодаря. ясно искам да кажа тук нещо, а именно, че съм много-много разочарована от взаимоотношенията ни с Европейската комисия и това как ни предават документи. Честно казано, смятам, че не зачитат. Че не зачитат и не уважават парламента. Всъщност това не е нищо ново но не изпълняват дори задълженията си по рамковото междуинституционно споразумение, където пише, че не са поверителни документите, които са жизненно важни за нашата работа. Пример ще дам конкретен, а именно доклад, който искам от отдавна, непрекъснато, един път, втори път, няколко пъти, за именно оценка на регламент 105 свързане с Папуа Нова Гвинея от миналата година, ноември 2011 година. Знаете, че работя по тези въпроси, заинтересувана съм и неколкократно съм писала писма, за да изискам. Сега какво ми пращат? Пращат ми един документ, пълен с заличени бели, уж конфиденциални части, които правят така, щото нищо да не се разбира от този документ. И точно това, което мен ме интересува, се оказва, разбираш ли, че е цензурирано. Това, ми, това го пратих от ДЖ Мари, от генералната им дирекция. Сигурно не е тяхна вината, сигурно има някой друг цензур там официален. Но а, така не може повече да се работи. Смятам, че дойде вече м, крайно време да вземем някаква мярка. Аз просто не мога да си върша работата. Всичко, което ме вълнува и питам за него Европейската комисия, те не ми го дават. А пак то е жизнено важно, както е написано навсякъде, като изискване, жизнено важно за моята работа. След влизането в сила на Лисабонския договор, комисията е още по-затворена и херметична, отколкото бе преди Лисабонския договор. Така че питам какво да правим. Аз предлагам да ги блокираме ние пък тях. Да им извием ръцете, казано грубо, докато не ги принудим да ни предават информация. Просто иначе аз не мога да работя и отказвам да работя в такива условия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Фрага, каза председателя. Да, така е. Това всъщност даже го обсъдихме днес сутринта на заседанието на координаторите. Абсолютно права е госпожа Фрага. Нашето общо мнение като координатори е абсолютно същото. Това е неприемливо. Е, тази непрекъсната липса на учи, уважение и зачитане от страна на комисията и на изпълнение на техните задължения по междуинституционното много рамково споразумение. Днес на заседанието на координаторите е, поставихме въпроса и за това как можем да противодействие. Аз мятам, че няма нужда вече да говорим, да разговаряме, да звъним по телефона, да пращаме писма, да притискаме. Няма смисъл с всички тези стари методи да действаме, защото не дават резултат. Ясно обаче, че нещо трябва да направим. Какво завършихме днес сутринта, е именно е, една среща, която ни предстои при закрити врати с е, госпожа комисаря, без други, без други участници. Това е едно неформално, така да кажем, събиране където можем да представим всички големи, и непродолими до момента проблеми, които сме срещали с комисията. Така че смятам, че преди да тръгнем на каквато и е да било нова мярка на натиск, мисля, че можем да го повдигнем този въпрос на тази среща, непретенциозна тя, с госпожа комисаря не само въпроса за липсата на сътрудничество и на информация и на прозрачност от страна на комисията, има и други въпроси, които ще и повдигнем. Сега вас ви питам дали сте съгласни с това да поставим този въпрос на срещата с комисария и дали можем да стигнем до някакво споразумение. Ако не стигнем до споразумение, ако тя не ни предложи нищо, тогава ние да направим, да тръгнем на по-силова мярка, блокаж. Предложи господин Дейвис, може и блокаж. Въпреки обаче тази идея, все пак трябва да сме внимателни, защото блокирането не винаги води до желания от блокиращия <laughs> резултат. Така че ако сте съгласни, още днес е, ще се обърна спешно към госпожа комисария с е, желание за среща и там да повдигна въпроса, ако тя не сътрудничи, е, ако тя не работи в същата посока, в която ние искаме да работим, тогава тръгваме към силовата силовото разрешение. Благодаря. Госпожа Фрага пак има думата. Благодаря, каза тя. Имам още едно искане. Дали може генерална дирекция търговия да дойде и да ни обясни какви са им намеренията за риболовна политика? Знаете, че те имат мандат за преговори с Виетнам за договор за споразумение за свободна търговия и очевидно ще се обсъждат рибата тон и консервите риба тон. Също така Еквадор най-вероятно ще бъде следващата дестинация. Други държави от АСЕАН или Япония. Тоест има много въпроси, които са пряко свързани с риболова. Не само добивната и консервната промишленост, а и изобщо политиката, която се следва с държавите от АКТБ, Папуа Нова Гвинея, например, или пък Виетнам, ако се насочим изцяло и само към Виетнам, то тогава ще се срине механизма ни с Папуа Нова Гвинея Искам, ако е възможно, Генерална дирекция Трейд, търговия, да дойде да ни даде обяснение. Те са много резултатни, много ефикасни в областта на автомобилостроенето, например, но от риболов си нямат никаква идея. Така че да дойдат да поговорим Хубаво е да говорят с нас, защото ние е, и ние разбираме от рибола, въпреки че те казват, че разбират повече от нас. Аз съмнявам обаче, като гледам какви ги вършат. Е, ясно ми е, че комисария, комисарката по-точно ни презира и едва ли ще дойде, но някой генерален директор би могъл да ни уважи с присъствие, да ни обясни за споразумение за свободна търговия и така нататък. Благодаря. Виждам, че всички кимат с глава. Аз също, каза председателя, също съм на мнение, че трябва да поискаме една такава среща. Вчера даже говорих с колеги по този въпрос, че трябва да се срещнем не само с секретарята, на дирекцията по външна търговия. А и може би трябва да поискаме среща с председателя на комисията директно и направо. Въпреки, че за конкретни преговори и разговори съм съгласен, че е по-добре среща с генерален директор, отколкото с комисар или някой друг политически пост. Благодаря. Някой, някой нещо друго да иска да каже? Не. И така, ако приемаме, приемаме изводите, до които стигнахме на заседанието на координаторите, можем да приключим и да уточним, че следващото, следващото ни заседание е на 19 септември сутринта и след обед тук в Брюксел. Ако няма други въпроси,